изградят институциите на тази страна е, и е, вие сами разбирате, че нашата техническа и финансова помощ ще се окаже жизненно важна на този деликатен етап. Благодаря, казва председателката. А, сега е, Съобразно дневния ред пристъпваме към доклада на господин Унгорияно за насърчаване на мобилността на работниците и служителите в Европейския съюз. Дам думата на докладчика за 4 минути. Госпожо председател, скъпи колеги, това е един много чувствителен проблем, който ще очерта и който ще е много важен за економическото и социално бъдеще на Европейския съюз. В качеството си на докладчик трябва да подчертава, да подчертая, че в в момента сме изправени пред един абсурд. Не може спокойно, свободното движение на, раб, на работещите се не е не, нещо, за което трябва да се борим. Това е право. Това е право на всеки един. А, някои страни а, въведаха отново ограничения, други дори смятат, че може допъл... да бъдат въведени допълнителни ограничения. Госпожо председател, а, години наред официалните цифри, някои от които са представени от Европейската комисия, доказват, че мигрантите от е, източна Европа не генерират допълнителна безработица или някакво. Ем, някакъв дисбаланс на пазара на труда в страните, в които се е, заселват. Напротив, е, те, из, те са изработват около 1% от БВП. Това как, как, какво, докъде сме стигнали? Да, да имаме повече Европа за по-малко европейци? А, защото от една, от една страна имаме единен пазар на капитали и а, изделия и продукти, но нямаме единен пазар на труда. Какво, какво означава това? че предприятия от Западна се, се е, настаняват в е, Източна Европа, понякога постигат а, е, успехи, понякога имат много добри резултати, понякога не, докато а, източноевропейските трудещи се не могат да се заселят в а, Западна Европа и да търсят работа. А също, времено. се и из, се отвличат, ако мога така да кажа, най-добрите експерти от Истична Европа, доктори, научни работници, инженери и така нататък. Ще спра до тук, госпожо председател. Нещата не са такива, каквито трябва да бъдат и от политическа, и от економическа, и от социална гледна точка. Затова моя доклад а, наблегна на тези различни аспекти. Комисията подкрепи този доклад и се надявам, че тук в пленарна зала ще получим подкрепа, допълнителна подкрепа за заключенията на доклада. Благодаря ви. Сега минаваме към процедурата за спостанни изказвания. Госпожа Иванова, една минута председател. Искам да поздравя и да благодаря на господин Унгурян за неговия доклад. Преди няколко дни организирахме специално изслушване в Европейския парламент по темата мобилност на работниците. Чухме много различни гледни точки, включително и гласът на Европейския парламент. Euh, nous avons écouté et entendu différentes positions. Mes conclusions sont les, les... граждани искам да призова правителствата на страните членки които все още налагат Je voudrais euh, que euh, il, il, il, il, est grand, il est grand temps que nous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 Е, има проблеми с е, превода, извинявайте. Може ли? Много ми моля, почнете от Специално към комисар Андор и Европейската комисия да ви помоля да бъдете наистина стрикни и обективни при анализа на доказателствата, които страните членки трябва да представят, ако желаят да продължат тези ограничения, да ви кажа, че разчитаме на вас именно вие да пазите една от основните европейски ценности свободата и правото на труд за всички европейски граждани. Благодаря. La parola all'onorevole Blinkevičiūtė. Eh, Следващия оратор има думата. Госпожо председател, благодаря на докладчика господин Онгоряно. Основната идея е, че мобилността на работниците е една от големите ценности на Европейския съюз и трябва да се лансира все повече и повече. Но необходимо е да имаме предвид именно цялостната мобилност на работниците в вид, в който те няма да бъдат експлуатирани в страната, в която отидат да работят, а правата им ще бъдат спазвани. Следователно, трябва да се окаже ясно сътрудничество в страна на приемащата страна много хора, които напускат родината си и отиват да работят в друга държава, трябва да придобият допълнителни квалификации и трябва да ускорим в този смисъл и процеса на признаването на квалификации в другите държави. Много от висококвалифицираните и добре образовани работници напускат някои държави членки заради социалните условия в тях. Обръщам се към Европейската комисия и към вас, господин комисар, да се намерят решения на тези проблеми. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Госпожа Турнан има думата. Благодаря. Благодаря на докладчика за доклада. Това на практика е много добър доклад, който групата на зелените иска да подкрепи, а именно правото да се живее и, в, и работи в друга държава членка на Европейския съюз е едно от основните права, които искаме да бъдат защитавани и спазвани. Освен това обаче, бихме искали да се въведе правото на порядъчна мобилност, която отговаря на правилата да няма социален дъмпинг, да няма разлика в заплащането. Защото виждаме какво се случва с работници, които идват от други държави членки, а не са от Дания. Не трябва да има разделение между държавите по отношение на всички аспекти, свързани с заплащането, включително и е, допълнителните придобивки. Необходимо е да има по-активно участие, по-сериозно обменяне на информация, за да се гарантира успешна мобилност. Благодаря, господа Ческова. Vážená paní předsedkyně, eh, výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Госпожо председател, дами и господа, э, Комисията э, за жените изготви становище по този доклад и аз бях докладчик в тази комисия. Мобилността е едно от основните права в Европейския съюз. То допринася за развитието на социалната кохезия. В тази област ние положихме големи усилия, но все още е, има препятствия пред същинската мобилност в Европейския съюз. Доклада е, за приложението на директивата от 2004 година показва, че транспонирането на директивата е, не е достатъчно. Ето защо е много важно е, всички лица да бъдат осведомени за техните права, както и за правата на членовете на техните семейства. Искам да подчертая, че когато говорим за мобилност, ние трябва да сме сигурни, че членовете на семейството и партньорите, е, или също и партньорите, трябва да имат същите права и достъп до услуги, като например до образование, детски градини и прочи. Ето защо аз съм особено удовлетворена от това, е, че Комисията по заедостта взе под внимание на нашите предложения. Председателката, госпожа Фегера има думата сега. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. При настоящата дискусия ние не можем да забравим социалното положение, в което е изпаднал Европейския съюз. Една трета от трудещите се са в несигурно положение, с ниски заплати. 5 милиона са безработни, особено млади хора и жени, но те, на тях им, те са лишени от едно достойно бъдеще. Така че, когато говорим за насърчаване на мобилността на трудещите се, много много често е, всъщност се насърчава социалния дъмпинг и се влушава положението на трудещите се, увеличава за тяхната експлуатация. Защото е, когато е, лицата се преместят от една страна в друга, дори в рамките на Европейския съюз, може да се получи именно това. Така че трябва да има политика за развитие, което да взима под внимание социалния прогрес, а не економиите, при които се увеличава експлуатацията и бедността. Различните работници трябва да защитават правата си, както и правата на техните е, членове на техните семейства. Така, е, председателката, колеги, извинявайте, обаче до сега 15 души са поискали думата. Ето защо ще дам думата само по на един представител на политическа група. Сега давам думата на комисар Андор. Thank you much, uh, Madam Chair. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, благодаря на докладчика господин Унгреяно за доклада за насърчаване мобилността на работниците в Европейския съюз. Комисията споделя становището на парламента по отношение значението на мобилността за европейските економики. През изминалите повече от 40 години мобилността на работниците и основните принципи, съпътстващи този принцип, съпътстват изграждането на единния пазар и развитието на Европейския съюз допринася за ръста, за заетостта в Европейския съюз. Това е изключително важно сега, когато има високи а, ставки на безработица, заедно с съществуващата криза. Трябва работниците да бъдат информирани много по-добре, така че те да имат изключително сигурност в своите познания. Така че хората, за да търсят работа, трябва да знаят къде има свободни работни места. Това е едно от приоритетите за Европейския съюз. Има практически действия, насочени за, към разработване на новите инструменти, като например следенето на появата на новите работни места. Освен това, ИОРЕС предоставя изключително голяма възможност за обмен на информация между работници и работодатели. Това е чудесен ресурс за развиване на мобилността. Следващата година ще се е, реформира, за да се укрепи и разшири капацитета на УРЕС и разбира се ще бъде е, публикувано е, събитието в съобщение на комисията. С помощта на този инструмент ще могат да се предоставят различните, различната информация относно различните схеми за заетост и работни места. Изключително подробните нормативни актове в тази област дава възможност за по-добро прилагане на правилата и предоставяне на услуги, предоставяне на пълна информация за правата и задълженията. Освен това искам да ви информирам, че в отговор на вашия доклад комисията прави оценка по отношение е, правилата за равнопоставеност в областта на мобилността на работниците. Освен това, комисията дава нов тласък по отношение спазване на директивата за свобода на движение на гражданите 2004 година и разбира се разглежда всички повдигнати въпроси свързани с това резултата е много голям. Мнозинството от държавите членки направиха нужната промяна в своите нормативни актове и пълното транспониране на директивата е предстоящо. Освен това, комисията ще продължи да следи разпоредбите и изпълнението им от тези държави членки, които временно са ограничили достъпа на работници. По отношение въпроса за България и Румъния 2005 година, след е, присъединяването на двете държави, вече след изтичането на тази година, комисията ще може да ви запознае с анализ относно начина по който са се развили процесите по отношение на тези две страни и работниците, които търсят е, възможност за мобилност. Мобилността е изключително важна, както казах, за економическото развитие и в този смисъл на третия етап от 1 януари 2012 година решението по отношение на България и Румъния ще бъде взето от държавите членки. Те ще бъдат уведомени от комисията в края на годината и разбира се, ще трябва да направят ясно своята обосновка. Комисията приветства този доклад собствена инициатива и а, потвърждаваме принципа залегнал в договора по отношение необходимостта от а, мобилност на работници и служители. По този начин се укрепва, укрепват нашите економики, особено в условия на висока безработица и неравномерен економически ръст. Това е част от а, стратегия 2020, подписана и от всички държави членки. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Приключихме с обсъждането. Утре ще гласуваме този доклад в 12.30. L'ordine del giorno reca ora la relazione.